Mes chers collègues, mesdames, messieurs, notre Уважаеми колеги, дами и господа, заседанието ни е отворено. То ще бъде сравнително кратко заседание. Обикновено беше е, обявена тази среща за четвъртък следобед преди много-много време, когато още имаше някои неясноти относно тавана на пленарната зала. И а, преди се предвиждаше за този ден да има мини пленарна сесия, но поради проблеми с а, тавана а, сега провеждаме такова заседание. Господин Вернер, кой е, който е председател на Европейската инвестиционна банка, който трябва да дойде за важен обмен на мнение относно ролята на банката. Днес ми съобщи, че се е разболял от грип и е миналата седмица председателя Шулц нямаше възможност да участва в срещата, защото беше повален от грип, но вече той е оздравял, но сега пък Европейската инвестиционна банка има същия проблем. Затова днешният дневен ред ще бъде по-лекотен. Вие сте се запознали с него. Осма точка ще отпадне но точка 7 ще остане. Става дума за представене от страна на комисията за процедурата за споделяне на риска с новите инструменти за поделяне на риска за финансиране на проекти. Това беше по дневния ред. Имате ли някакви бележки? Съобщение на председателя. Колегата Александър Алваро. Знаете, че притърпя много тежко пътно-транспортно происшествие. Той е в болницата. От много дни вече е в кома. Не съм получил последните новини за здравословното му състояние но знае, че състоянието му е изключително тежко. Разбира се, аз ще я предам на неговото семейство, на неговите близки, нашата а, симпатия и за това, че се молим за неговото оздравяване и за да може Александър да се върне при нас, възможно най-скоро. Една по-особена точка за корекция относно резолюцията за основните насоки за бюджета за следващата година в частта за бюджета на парламента. Ние получихме писмо от председателите на политически групи адресирано до председателя на парламента Шулц относно допусната грешка при гласуването на резолюцията на основните насоки за следващите две години. Считам, че тази поправка е от прията, ако не постъпят възражения от ваша страна. Да, беше поискана думата от господин Мюлер. Става дума за изменение и от страна на група на либералите. Нямаше никакви възражения след гласуването. Беше прието гласуването. Мисля, че трябва да се запознаем с правилника че след като е преминало гласуването, гласуването не може да се променя. Добре. Ще се отбележим бележката направена от Ян Мулдер от името на неговата политическа група. За това ще подложа поправката на гласуване. Искате думата ли? Съвсем накратко исках да кажа, че е, не става дума за това да променяме е, резултата от гласуването. Става дума за това, че е, Очевидно, председателят не можеше да е, разбере абсолютно всички е, така, знаци, които му се даваха и виковете. Нека да направим проверка. В случая е, заместник-председателката просто е, погрешно съобщи е, резултатите от е, гласуването. И очевидно по тази причина и понеже беше много шумно в залата, тя не успя и да разбере за какво става дума и защо искаме проверка. Добре, гласуваме поправката. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Петима против. Въздържали се? Гуе. Се въздържат. В такъв случай поправката е одобрена, но ще подчертаем също, че с това не се променя вота. Сега предлагам да преминем към точка 6, тъй като господин Торвалс, който е докладчика по становище, бърза. Затова допълнителната научно-изследователска програма по проекта ИТЕР ще бъде разгледана сега. Имате думата. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям всичко, което казах миналия път. Е, не съм папагал. Все пак, е, накратко ще кажа основното. Всички се опасяват, че увеличаването на разходите по проекта ИТЕР може в един момент да канибализира останалите а, е, а, е, проекти. И е много важно да видим как да се справим с този въпрос. Има два варианта. Първо, може в рамките на многогодишната финансова рамка за ИТЕР да има отделна, отделен бюджетен ред и по този начин е, да има някакво ограничение за ИТР. Другият вариант е сумите е, за ИТЕР да бъдат увеличени, така че да надхвърлят таваните. По този начин е, отново да имаме защита срещу канибализирането на други подобни проекти. И сега, а, ако си има вътрешен подтаван, а, е ясно, че с влиянието на инфлацията канибализиране ще се получи. Тъй като а, то ще се отрази на доставките на материали за проекта, нещо, което ще е, се отрази отрицателно на средствата за другите елементи на проекта. И трябва да видим можем ли да приемем това. това. Другата възможност да предвидим средства, които надхвърлят таваните, пък е, създава други затруднения. не се знае как ще реагират правителствата, например. Защото те са в правото си да кажат няма да плащаме. И ако го кажат, не е ясно какво се случва. И така, доста сложен въпрос, доста интересен въпрос. Къде да сложим ИТЕР и как да а, наложим някакви граници около този проект. Така че бих се радвал да получа вашите коментари преди да довърша текста. Благодаря, господин докладчик. Юта Хаук поиска едно кафе и думата. Получи кафето, сега получава и думата. Благодаря. На последното заседание на комисията вече говорихме за това. И всички казахме, трябва ни малко повече време, за да помислим. Е, не можем е, да взимаме някакви категорични решения. Макар, че е, представянето на Тарвалт, Ник Тарвалт е, получи подкрепа от всички нас. Аз е, бих предложила бюджетната комисия да реши да последва предложението на комисията и да изключим, така да се каже, е, ИТЕР от е, е, многогодишната финансова рамка. През последното десетилетие непрекъснато виждаме как всеки път, когато ИТЕР е вътре в А1, се налага допълнително финансиране и всяка година почваме да търсим панически е, пари от тук от там. Е, слава Богу, по-голямата част от сумата е на лице, но както вече се каза, е, непрекъснато се стига до така наречената канибализация на научно-изследователската програма. И затова смятаме, че трябва да се извади ИТЕР от едно А. Ако не успеем да се споразумеем с съвета при преговорите, така че да разполагаме с достатъчно средства за ИТЕР, то тогава, съгласно положението към момента и позицията на съвета, парите за ИТР няма да ни стигнат. И съответните е, вече действащи е, договори, които са сключени, е, няма да ни помогнат също. Е, до 2020 година парите няма да е, успеем да финансираме програмата, така че е, в рамките на едно А ще имаме проблеми с финансирането. Няма да успеем изобщо и с създаване на заетост и с всичко това, което сме предвидили във връзка с сегашната криза. Така че единственото спасение е да извадим ИТР от А1. Благодаря, Юта. Други коментари? Салвадор? Нашия докладчик Сянка, госпожа Карвая, нямаше как да присъства на заседанието, така че ми изпрати няколко коментари. Като докладчик Сянка по ИТЕР, а, трябва да кажа, че ИТЕР е, е, е най-големият международен изследователски проект, който е много важен за научната дейност в Европа. Госпожа Карвая се съгласява, че заключенията на съвета са в хармония с предложението на комисията за 2, 2 милиарда и 700 милиона за периода 2014-2020 година. Тя е съгласна, че е, трябва да се вземе предвид и е, позицията по междиния доклад за многогодишната финансова рамка във връзка с финансирането на този проект, има безпокойство, че може средства да се прехвърлят от други проекти към ИТЕР, но всичко това зависи от бъдещите преговори по многогодишната финансова рамка. Важно е да се разгледа как и до тук е бил управляван проектът ИТЕР е, важно е, е да се осигури достатъчно добро е, финансово управление на проекта, за да няма значително нарастване на разходите за бъдеще. Европейският парламент играе важна роля за контролирането на управлението на проекта. Това е становището на нашия докладчик Сянка. Благодаря, Салвадор Алда. момента para dizer que também eh, concordo que o programa благодаря. Е, съвсем накратко. Е, съгласна съм, че ИТЕР трябва да надхвърля обичайните функции, свързани с многогодишната финансова рамка и би трябвало да бъде включен като тема на е, да бъде включен така както бе договор на 7-8 февруари от съвета. Проблемът е, че той може да иземе е, средствата, предвидени за други програми е, в функция 1А. Така че ако искаме е, да има и други програми, които създават сетост и подкрепят научната дейност, е ясно, че би било по-добре ИТЕР да бъде изваден от годишната финансова рамка. Благодаря. Благодаря. Има ли други коментари, Горан? Like ще се спра на предложението на Юта, защото е много важно. погледнах заключенията на съвета. ИТЕР разполага с твърде малко средства, за да може да изпълним нашите международни задължения. За 2014 година подсигурени ли са парите? данните, цифрите за ИТър, е, е, така както е, е, фигурират в заключенията на съвета, не са ли твърде малко, за да изпълним задълженията, които вече сме поели за 2014 година? Комисията трябва да ни отговори. Има ли някой, който от страна на комисията може да отговори на въпроса? Не, в такъв случай. А, е важно да получим отговор в писмен вид, защото въпросът е много важен. Няма други желащи да се изкажат. Въпросът е от много голямо значение, защото в крайна сметка има две притеснения, които са много важни. Говорим за многогодишната финансова рамка и има нужда от общи насоки за докладчика. Първо, финансирането на проекта в дългосрочен план, на големите проекти ИТЕР, Галилео и прочие, е гарантирано. Става дума за общностни проекти, които от които проистичат политически и е, правни, е, международно правни ангажименти. Също времено търсим някакъв начин да направим така, че надхвърлянето на предвидените разходи, нещо, което е, е изключително вероятно, при такива големи проекти да не доведе до ощетяване на други проекти. Става дума за проект, който е изключително дългосрочен. Също времено искаме да поддържаме способността на нашите изследователски лаборат, така че е, проблемът е свързан и с е, управлението в по-дългосрочен план. Всичко това трябва да се комбинира с едно, една политическа воля за поддържане на единството, единството на европейския бюджет а, и за това го обсъждаме в рамките на многогодишната финансова рамка. И така. При положение, че проектът е с, с такова естество, а, има ли достатъчно основания, за да се извади той от многогодишната финансова рамка? или пък трябва да бъде реинтегриран в бюджетната рамка, но с съответните е, предпазни мерки. Това са важните въпроси, е, които очерта и нашия докладчик, така че чакаме отговор е, от комисията преди да направим конкретни предложения. Няма други желащи да се изкажат. Добре. В такъв случай ви припомням, че по тази важна тема Графикът е следният. Краен срок за подаване на изменения 6 е март. Ще гласуваме на 26 март, защото времето ни е доста ограничено. Това е много важна точка за преговорите по многогодишната финансова рамка. И с това можем да преминем към следващата точка, точка 3, а именно Последни развития по многогодишната финансова рамка. За съжаление, Раймер Белга нямаше как да присъства, но всички останали докладчици са тук. Тъй като всички сте следили много внимателно случващото се, мисля, че можем да бъдем кратки. Във връзка с предходното ни заседание, трябва да имаме предвид, че под председателството на председателя Шулц е, проведохме заседание на една контактна група, за да се обхванат всички предложения и инициативи от всички е, страни на масата на преговорите, след това, е, за да се гарантира и е, по-гладкото протичане на процедурите в рамките на Европейския парламент. Аз бях в Дъблин на една годишна конференция на председателите на комисиите по е, бюджетите на националните парламенти и Европейски парламент. И там се срещнах с господин Гилмор, заместник министър-председателя на Ирландия, министър на външните работи, който ще председателства по време на ирландското председателство, съвета по общи въпроси и който ще бъде нашият събеседник по въпроса за многогодишната финансова рамка. Миналата седмица имах възможност да се срещна и с председателя Ван Ромпой а, а, на четири очи и той а, ми обясни в големи подробности а, как е минал съветът през февруари и а, който а, искаше да знае а, какви са политическите виждания в парламента. И използвах тези възможности за срещи да припомня казаното от нас още в първия ден на преговорите, на нещо, което обаче е, така и не бе разбрано, че от 2009 година работим по Лисабонски договор. Този договор не е променил процедурата на, промен... на преговори по многодишната финансова рамка. За съжаление, процедурата си остава. Европейският съвет работи с единодушие. След това парламентът може само да даде своето съгласие или да откаже да го даде с мнозинство. времено обаче по законодателни въпроси има съвместно вземане на решение. Става дума за всички законодателни въпроси, свързани с финансирането на политиките на Европейския съюз, както и с годишния бюджет. Ако тези важни промени в политиката и в правото се пренебрегват, се случва това, което и се случи. Съветът продължава да си работи, както по-рано. Налагат се тавани по големите категории разходи. Добре, това е логично, така е по договор, но същевременно се оказва, че съветът навлиза в твърде големи подробности по тези разходи и по тяхното разпределение. не само по теми, но и по страна, по страни. До такава степен, че Европейският съвет взема предварителна позиция по теми, избори и решения и текстове, които на 100% попадат по процедурата за съвместно вземане на решение. Нещо, което не е безпроблемно. И така, във връзка с предишните преговори, за разлика от тях, между парламента и съвета има две, два спора. Първо, политическия спор за бюджета, спор, който винаги си е съществувал но който сега значително се задълбочи, защото съветът настоява на намаляване на бюджета. По-рано споровите бяха по процента увеличение, а сега съветът направо иска намаляване. Но това е класическото противопоставяне. Другото противопоставяне обаче е междуинституционално – Срещнахме се с всички колеги, работещи по темата в Европейския парламент, с председателите на комисии, които дават становища по бюджета. И всички тези председатели единодушно стигнаха до заключението, че решенията на съвета от 7 и 8 февруари тази година на практика представляват преврат, защото съветът неправомерно е изел правомощия, които не му се полагат. А именно, по фиксирането на тавани, които съветът принципно има право да фиксира, но в случаят е, той ги свали твърде ниско, по-ниско и от предходната година. Нещо, което означава, че в е, годишния бюджет на парламента мажът е, за маневриране е на практика намален до нула. Има а, около 960 хиляди. Е, е, това е таванът е, на бюджетните кредити за поети ангажименти. 908 са плащанията, обаче всъщност реално за тази година ще има 12 милиарда по-малко поети ангажимент и 10 милиарда по-малко плащане и какво европейският бюджет на практика се намалява с 10 милиарда. Ето така прилага съветът пактът за растеж, то така славно разтреби преди няколко месеца, намалявайки средствата, които ще отидат за насърчаване на растежа в Европа. И така, имаме хем преврат във връзка с бюджетните правомощия и хем преврат във връзка с законодателството, защото и двата елемента се третират по такъв начин, че се пренебрегва факта, че поне в две трети от случаите решенията би трябвало да се вземат с съвметно вземане на решение. По време на кипърското председателство работихме много е, координирано. Е, имахме е, един е, набор от е, точки, по които се преговаря. А сега се вижда как съветът ни налага своята позиция, иземвайки правомощия. Обаче това не е, е очевидно на пръв поглед, защото е, така се е работило и по-рано. И така. Десетки пъти сме повтаряли, е, че нещата са се променили – на всевъзможни форуми. Включително и на срещите с председателството и с председателя Ван Ромпой, но едва сега започва да се чува нашия глас. И така. Тази сутрин е, с колегите от законодателните комисии взехме решение как да се организират преговорите от страна на парламента. Преговорите са в две насоки. От една страна бюджетната насока, която е в нашата, нашите компетенции, и от друга страна законодателната насока. По законодателната работа. Срещнах се с председателя на Европейския съвет, срещнах се с, с министър Гилмор. А, заявих тази наша позиция а, и заявих, че ако е предвидено съвместно вземане на решение, парламента трябва да има възможност да упражнява своите правомощия и права. Също Същевременно трябва да не се забравя, че има много сложни политики. Селското стопанство, транспорта, научната дейност и прочие. И там комисиите ще се възползват от своите права за изменения, така че някои от нещата, решети, решения от съвета, ще бъдат променени. Има проценти, които ще се променят, има условия, които ще бъдат а, уточнени, за да може а, да се а, очертаят условията на достъп до дадени програми списъка на бенефициерите по този начин реално се променя. И най-вече е, нещо, което не зависи от нас, от законодателните комисии, но все пак струва ми се, че парламентът е, ще трябва много да внимава средствата, заделени за дадена страна или даден регион, действително да бъдат обосновани по възможно най-обективен начин. традиционно в националните парламенти, когато се вземе решение а, дадена а, държавна помощ или политика да бъде насочена към конкретни получатели, да се е, позоват законодателите на, съответната, на съответното правно основание и е, а, да има наистина достатъчно добра обосновка, да кажем, а, тежкото положение на бенефициера и така нататък. И така, критериите се определят от нас, могат да се променят, разбира се, могат да се променят. Има и един списък, списък на нещо като подаръци. Има някои суми, които просто ей тъй са дадени на една страна или на даден регион от един или друг фонд, без каквато и да била обосно... обосновка. Нито а, за причините средствата да, да отиват към конкретния получател, нито за основанията нито за начин, по който са изчислени сумите. Сега обаче по Лисабонския договор всичко, което е свързано с бюджета, би трябвало да се решава чрез отворена демократична процедура, чрез обосноваване на всяко едно решение, защото всички ние сме отговорни пред гражданите да накоплаци. И в крайна сметка целта е крайният продукт от тези преговори да доведе до една добре обоснована рамка, от която да можем да се гордеем преди изборите следващата година. Иначе, е, да, да ви кажа, е, много бих се срамувал от гражданите, ако се налага да кажа, Участвах там в едни заседания, взе се решение едни суми да отидат към едни, други към други, защо въобще не ми е ясно. А... И така, сега се опитваме да преоценим системата. По-рано тя беше междуправителствена, сега става все по-общностна. С Лисабонския договор бе направена една много важна крачка в тази система. И тя бе направена почти напълно демократична. Най-демократич... Възможно най-демократичната. Това е. От тук нататък се организираме, така че да се проведат тези избори в двете насоки, които очертах – и да бъде насречени съветът да участва в тях. Сега по графика има две неясноти. Най-малкото две. Графикът е едно от тях. От гледна точка на парламента, знаете, се организираме така, че да реагираме с резолюция на заключенията на Европейския съвет, която ще бъде приета през нашата от е, пленарна сесия през март, т.е. Е, на 13 март, е, както е предвидено сега. Има работни групи, които се срещат. Вчера имаше много заседания. Ще видим от тук нататък, от следващата седмица нататък, какви ще бъдат проекта текстовете, които ще изготвят докладчиците. От там нататък Целта на председателя Шулц, така както я заяви пред контактната група, е а, още днес в Дублин да заяви нещата пред ирландския министър председател и, председателя, и пред председателя Барозо. Целта е да се заяви, че а, Европейският парламент е в бойна готовност за започване на преговори от вечерта на 13 марта. Европейският парламент не е доволен от заключенията на съвета. Ще видим точно как ще се формулира това недоволство на 13 март. Но при всички положения от 13 март нататък парламентът е готов за преговори. Но изглежда, че съветът не е готов. Става дума за съвета по общи въпроси. И що се отнася до бюджета и регионалната политика, това попада в неговата компетентност. След това ще има други съвети по селско стопанство и прочее. И така основните неща ще бъдат определени от съвета по общи въпроси, който ще, ще се събере следващият понеделник. Но тези въпроси не са включени в дневния му ред, Тоест, те още не са готови. И така съветът през април ще приеме мандата за преговори а, на господин Гилмор на 22 април, т.е. след два месеца. Не може да се върви по-бързо. Така че първият въпрос опира до календара. Какъв да бъде точно той? Разбира се, председателя Шулц ще се върне от Дъблин с повече уточнения и аз ви представям сега всичко което имаме към момента. Втората неизвестна величина е кой ще отговаря, под каква форма да преведе на правен език политическите решения, които се вземат от Европейският съвет. Що се отнася до законодателните аспекти. Бихме могли да кажем, че от една страна, все пак това е законодателство, Европейската комисия има право на законодателна инициатива, или пък е, трябва да се смени регламента, що се отнася до регионалния, кохезионния или фонда за развитие на селските райони – но това би означавало, че Европейската комисия взема всичко, което е написал съвета. Доминик е, Рике знае, че има свой анализ. Е, аз имам свой отговор, но не съм съвсем сигурен дали всичко е така. И така, ако Европейският съвет се произнесе, то юристите трябва да направят своя правен анализ, който в последствие да се преведе на езика на мандат за водене на преговори между парламента и съвета. Трябва да се направят нови предложения, като се отчита новата позиция на съвета на министрите. И, и съответно трябва да бъде запознат екипът, който от страна на парламента ще води преговорите, но към тази сутрин това не беше решено. Така беше вчера, както каза Барозо, не е така и днес. Не е ясно кой какво прави, какво следва, кой отговаря за предприемането на следващите стъпки и под каква форма. Очевидно е, че ние не можем да вървим с по-бързи темпове от това. И така, това е, уважаеми колеги. Това са последните данни, с които разполагам. Дали докладчиците искат да допълнят нещо или да внесат някакви изменения, преди да дам думата на Доминик Рике и на други колеги, на Ивайло. Съвсем накратко, господин председателю, тъй като мисля, че вие много добре представихте положението към момента. Аз също трябва да бързам за летището, защото ми предстоят срещи с избиратели. Ние вече работим заедно с господин Бьоги по текста на резолюцията и днес след обед ще представим проекта. Надявам се, че ще се финализира текста. Искам само да подчертая, че трябва да сме наясно, че с тази резолюция ние даваме мандат за водене на преговори. Това трябва да бъде много ясен мандат за преговори. Ние не решаваме дали харес... ни харесват или не заключенията на съвета. Това ще се разбере, ако са успешни преговори, защото при е, сегашната форма заключенията на съвета няма да минат в парламента. Затова резолюцията трябва да се отнася за даването на мандат, тъй като сегашните заключения в сегашната им форма, без допълнително договаряне по тях, не могат да бъдат прияти чрез гласуването. Така че ние не гласуваме сега да или не, чувам от различни групи, от колеги, на, ние сега вземаме решение. Не, не вземаме такова решение. Мисля, че всички са наясно, че трябва да се преговаря с съвета. Ако искаме да сме сериозни при преговорите, трябва да се определи ясен мандат сега и че да, трябва да се каже, че без такива преговори не може да се постигне съгласие. Това е много важно уточнение. Вие се спомнете, че за МВФ Има три текста. Един, по който ни консултират. Това е по въпроса за собствените приходоисточници. Другите са регламента за МВФ, таблицата по категории години и междуинституционното споразумение и въпроси свързани с МВФ, с гъвкавост, с средносрочния преглед, с развитието на финансирането и прочие. Тези два текста са подложени на малко по-различна процедура, но на практика се гласува Анблок за или против. Но, както каза Ивайло, това гласуване не може да стане по друго време, освен в края на процедурата за това какво е предложено от съвета. Ние ще изготвим проект на резолюция на парламента и това ще бъде мандатът за водене на преговори и отговор на Европейският съвет. Ще им кажем, че в вашето заключение има неща, с които не можем да се съгласим и ето това са нещата, с които не сме съгласни. Гласуването на резолюцията няма да означава окончателен отговор от страна на Европейския парламент. Тази резолюция няма за цел да се приключат преговорите. Нейната цел е да позволи отварянето на преговори. Вече много говорихме в политическите групи по въпроса. Това ще продължи и следващата седмица до пленарното заседание в Страсбърг. Но тези, които имат опит във воденето на преговори, знаят колко са чувствителни въпросите. И че това е упражнение, което не е никак лесно Медиите създадоха впечатлението, че всичко е, ще бъде приключено в средата на февруари. Защото Европейския съвет е постигнал съгласие и това е цяло чудо, но в последствие много председатели на политически групи излязоха с общо съобщение за, запечата се установи, че трябва да има гласуване за ратификация на тези решения от Европейския парламент и че има риск Европейския парламент да отхвърли тези решения. И някои считаха, че на следващия ден ще се произнесе Европейският парламент и с това всичко ще приключи. Не. Всичко това отнема време. В графика, на който се базира ирландското председателство, окончателното решение трябва да се вземе чак през юни или юли, по време на литовското председателство. Затова медиите трябва да разберат, че ние ще водим дълги преговори и е необходимо е ние също добре раз, да разбираме за какво става дума. Ние трябва добре да вникнем в нещата, да водим добре преговорите. Това отнема време, ще има напрежение, ще има а, прекъсване на контактите, ще има време за размисъл, за подновяване на преговорите. Той има цяла драматургия в този процес. И това се вижда всяка година при преговарянето по бюджета. ние можем да ускорим малко работата, що се отнася до годишния бюджет, но все пак, на, що се отнася до МВФ, трябва да сме готови за такъв по-дълъг график. Доминик Рике. Аз искам да поставя един въпрос и да направя една бележка. Въпросът е следния. има определена линия и това е проблем. Какво принадлежи към МВФ е и какво принадлежи а, към законодателната база. И може да се каже, че от тази линия нагоре цифрите се отнасят до многогодишната финансова рамка, под тази линия става дума за законодателната база. Въпросът опира до това, че в момента се водят тристранни преговори по законодателната основа за следващата многогодишна финансова рамка. Тази законодателна база съдържа цифри, и аз искам да разбера на какво ниво се намира това, което попада в сферата на многогодишната финансова рамка и това, което е отклонение, неправомерно отклонение. Като докладчик по инструмента за свързване на Европа в многогодишната финансова рамка в, едно, в А1 има заделени средства е, има законодателна е, база, има посочени цифри. И въпросът е как е, тези цифри, които са посочени, трябва да се разбият на, например, енергетика, други, транспорт и така нататък. И така, от кой момент а, става дума за МВФ? И може да се каже да или не. А, и в кой момент може да се каже, че а, има намеса в а, законодателната а, основа. И относно което казахте най-накрая – дали комисията ще излезе с законодателно предложение на базата на предложеното на, от съвета и дали а, това ще послужи за основа за МВФ. И на тази основа да може да се предложи бюджет за 2014 година. И за това ние питаме дали проекта за бюджет за 2014 година на базата на МВФ е направен. Отговорът беше, че няма такова предложение, защото все още не е постигнато съгласие между двете страни. И така не може да се приложи проекто бюджет без да се поиска законодателната база, каква да бъде. Това е бележката, която иска да направя. Аз също бих искал да разбера докъде а, стига многогодишната финансова рамка, каква е най-низкото ниво, което тя може да стигне, откъдето нататък да започне законодателната част. Предстоят съвети, транспорт, както и други. И дали това, което се предложи от тях, е, ще бъде приемливо за, за нас, ще бъде смилаемо за нас. И така, коя е границата, която съветът не бива да пресича. Два изключително рафинирани коментара, Доминик. Първо, по отношение на втория коментар, смятам, че анализът ти е правилен. Мисля, че комисията не може да направи това. И а, именно това, което ти казваш, а, а, го потвърждава. А, вчера обсъдихме това и с председателя Барозо, и с председателя на съвета ставаше дума за това как ще се подготви проекто бюджета за 2014 година. И практическите заключения, казвам го за Ани Елцен и Йенсен и Моника Холмайер, е проектът бюджетът да бъде готов на 1 май. Може и на втори, разбира се, в зависимост от това как сме с работните дни. При всички положения не може да бъде изготвен бюджет по първоначалните насоки, нито може да се изготви този бюджет съгласно цифрите, договорени на съвета от феврари, без парламента да се е произнесъл по тази тема, така че ще трябва да се работи с известна находчивост. А по първия ти коментар, първо трябва парламентът а, да вземе решение по а, начина по който той тълкува нещата. Всичко това трябва да се очертае в групата, в контактната група с председателите на засегнатите комисии. Какво ние искаме? Какво иска парламентът? Има цифри, разделени по категории. Обаче оттам нататък трябва да видим как се разпределят те в по-малкото, в по-малките подробности обикновено. Европейската комисия прави първите предложения в тази връзка. тази връзка трябва да се види защо а, и как прави предложенията си комисията, само въз основа на цифрите а, са дадени от съвета ли. При всички положения ние, парламентът и по-конкретно комисията на бюджета, по бюджета може да заяви да, е, е, приема или не е, дадена обща сума. Оттам нататък трябва да се вземе решението за това как да се разпредели тази сума парламентът ще може да каже, да кажем, и съветът трябва да го приеме, по инструмента за свързване на Европа има твърде много средства, заделени за телекомуникации. И така, да кажем, ако първоначално една десета само от сумата е заделена за други средства, а пък ние настоим 50% да отиде за, други проекти, можем да осъществяваме, настояваме на това. Но тук става дума за арбитраж тук вътре между на различните комисии. Ще вземем пари от компетенциите на ИТР, за да се прехвърлят те в компетенциите на Комисията по транспорт, в програми, които са под, нейна, под нейните компетенции. Така че е много важно да предвидим следното. В един определен момент, като се поуточнят цифрите, ще трябва и ние тук да се договаряме. Да, Доминик, е, последна, последен коментар. Може ли да си представим едно положение, в което Едните преговори по многодишната финансова рамка а, спират, тези по бюджета продължават и хоп, започваме да преговаряме по подробностите, без да имаме общите тавани. И какво ще правим тогава? А, предложенията на съвета може да се окаже, че в крайна сметка а, не се приемат и се стига до една до, до блокаж до една е, комична ситуация. И така, тук имаме проблем. Трябва да се каже до определен момент трябва да се приключи работата по, по многогодишната рамка, защото иначе няма как да продължим напред. Да, прав си. Всъщност, ще има сериозни проблеми само за унени за бюджетни редове, е, по които позицията на Европейския съвет е напълно различна от тази на Европейската комисия. Това, например, е случая с ИТЕР. Е, ще стане същото и с е, развитието на селските райони. По отношение на останалите бюджетни редове, ще видим как напредват нещата. Ето селското стопанство е важна част от бюджета. Обаче, е, поради забавянето на съвета, всичко свързано с е, преките плащания и прочие, не може да влезе в сила, а, освен от 2015 година нататък. В другите случаи, обаче, тъй като тези подобни случаи са твърде малко, да в другите случаи ще имаме е, доста е, голяма близост. И в зависимост от това как напредват законодателните преговори, да кажем, ако законодателните не са приключили, е, все още тогава ще, им, ще е по-лесно, но може да се работи с едни временни, предполагаеми цифри, да кажем, за да се види после как те се разпределят процентно и вече е, да се коригират те, когато се получат крайните цифри. Те ли това е доста сложна операция? Много е важно да направим така, че преговорите да се водят паралелно. Бюджетните преговори и законодателните преговори. И ако се види, че по едната насока се напредва по-бързо, отколкото по другата, в никакъв случай забавянето на другата не трябва да ги забавя. Много е важно политиките, по които е, искаме да започнем работа от 2014 година на 1 януари, е, да могат наистина да започнат, да бъдат стартирани. Е, за да може това. Това може да стане и без а, да се а, знае дали е, бюджета по кохизионната политика е 52 милиарда или 53 милиарда и половина, в крайна сметка. Сега, оттам нататък, е, очертаното на 8 февруари ни показва, че е, ще имаме някакви насоки и времено не можем да поставяме под въпрос на постигнатите по някои елементи споразумения, само за това, че общата рамка не е очертана. Затова трябва много внимателно да навигираме през тези преговори с изключително фини ходове да действаме и много внимателно да арбитрираме тук помежду си по разбивката. Господин Алфонси. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че нашата група действително ам, подкрепяше процедурата следвана от парламента, а, а, в която председателя на парламента Мартин Шулц защити нашата позиция и е, настояваме а, тя да бъде зачетена. Много е важно също времено Европейски парламент да не създава впечатлението на капризно дете, поради това, че на някои негови промощи са били пренебрегнати на първия етап ако дадени предложения могат да бъдат приемливи за Литва, Словения, Франция, Великобритания, това не означава, че те са приемливи за цяла Европа. А тук, в Европейския парламент, целта ни е да вземем решение какво е приемливо за цяла Европа, а не страна по страна. И в рамките на преговорите има три неща, които са свързани. Първо, конвергенцията между е, бюджетните кредити за плащане и тези за поети ангажименти, след това гъвкавостта, как точно ще имаме такава гъвкавост и как ще се проведе меж, е, междинния преглед. А, е, не можем да сме доволни, че сме постигнали някаква гъвкавост, ако продължава да е заложен на такава голяма разлика между плащанията и поетите ангажименти. И така, за нас най-важният въпрос е тази, този за конвергенцията между плащанията и ангажиментите. Що се отнася до собствените ресурси, те също са много важни, това е ясно. Също времено в резолюцията бихме искали да се вземе предвид и защитата на приоритетите, които парламентът е определил. Тоест, важно е да се спомене в мандата за преговори необходимостта по един разумен начин да се увеличат сумите по функция 1А и функция 4, както и по Европейския фонд за развитие. Защото ако се намали с 24% сумата по тези политики, които са свързани с изграждането на Европа, на практика ние казваме, че е, приемаме е, да се направи една крачка назад в изграждането на Европа. Не може да се приема това, за нас това е неприемливо и за това настояваме по тези три функции едно а е, и 4 включително да се увеличат сумите. Не може просто е тъй да се орязват бюджетните кредити. Е, искаме да се увеличи, увеличи мощта на Европа, обаче а, отслабваме а, захранването й. И така. Парламентът сега има повече тежест, повече правомощия, отколкото когато и да било. И е много важно да се защити проектът, европейският проект, нещо, което ще бъде отразено и от общественото мнение. Отлично го казахте. Ам, много а, добре попаднаха вашите думи в моите уши. Надявам се, че моята политическа група ще отстоява същата позиция. Преди Европейският съвет председателя Барозо излезе с интересна формула. Той каза, че унези, които не са доволни от категория А нямат електорат. Всъщност, Европейският парламент е този, който има електорат, който защитава бъдещето. Господин председател, ще бъда съвсем кратък. <clears throat> Госп... Рис, постави редица въпроси, свързани с процедурата във връзка с МФФ. Не само в моята страна, но и в много други държави се поставя въпроса за процедурата на тайно гласуване. Струва ми се, че една такава процедура ще бъде вредна за Европейския парламент. <clears throat> Нека да е, кажем, че След като разговарях и с политическите групи в Европейския парламент по тези въпроси, във връзка с процедурата и въпроса за гласуване, се смята, че би трябвало да се възпротивим. Трябва по един много открит и прозрачен начин да организираме вота е, така че това, струва ми се, ще бъде едно добро начало за е, постигане на добър резултат при преговорите през следващите месеци. Аз слушах внимателно Джордж Лайн с двете си уши. Едното либерално, другото надясно слушаше. Да, вярно е, ще се опитаме да получим от комисията и съвета пълна прозрачност, е, пълна информация за истинските цифри, по които се преговари и по които се е стигнал до резултат. Но ако те считат, е, че могат да се позволят да не бъдат изцяло прозрачни, ние трябва да настояваме и от наша страна да бъдем напълно прозрачни, тъй като ни предстоят избори следващата година. Ние трябва да се изправим пред работодат, пред избирателите и да кажем гласувайте за нас, защото ние сме поели такава и такава отговорност. Най-важният вод от мандата, който ще реши какво да бъде бъдещето, следващите 7 години, как ще бъде финансово обезпечено това бъдеще, е нещо, което е изключително важно, нещо, което ще пишем в последствие в мемуарите си. Затова ние трябва да поемем ние своята отговорност, ако другите не са в състояние да го направят. Трябва да сме внимателни с инструментите, които използваме, всичко трябва да е максимално прозрачно. Аз ще ви изпратя разменените имейли с председателя Барозо и с председателя Ван Румпой. Тези имейли бяха мотивирани от факта, че коментарите в 27-те столици относно резултатите от Европейския съвет през февруари бяха ентусиазирани и това е разбираемо. Всеки от министър-председателите обясни вътре в страната си, че намаляването на европейския бюджет е триумф за самия него и за неговата страна, до което е още по-интересно е че те представиха цифрите при завръщането в страната си. И вчера или онзи ден на председателството казах, че съм напълно съгласен с протокола с изложените становища от министър-председалите. Хиляда милиарда. Говори се за намаление, за слагане на, на тавани, за намал... спад и прочее. Естествено, аз не поставям под съмнение а, добрите намерения на министър-председателите и реформите, които искат да се реализират. Но има информация, с която ние не разполагаме. Искаме да я получим. Ще видите какъв е резултат, какви са отговорите, които получаваме. В резюме се казва, че тези цифри трябва да се получат от Европейския съвет. От кабинета ми писаха, че Европейската комисия се занимава с тези съществени въпроси. Разбира се, нашите докладчици се нуждаят от тези цифри, за да могат да работят. Трябва, трябва да знаят а, какво означава за съответните политики, за съответните държави тези цифри, да се направят съпоставки с а, предходните а, периоди. Така че, така че Европейският парламент трябва да е безупречен, що се отнася до пълната прозрачност. Бих е, желала да се спра именно на този въпрос, е, господин председател. Останалите точки, които от моя гледна точка са важни, вече бяха обсъдени. Е, скандални са резултатите от съвета през февруари. Естествено, че може би не е момента сега да искаме увеличение на бюджета, но единственото, което чуваме от съвета е съкръщение, съкръщение и все по-малко. Въпросът опира до това, че ние нямаме достъп до съответните числа до съответната точна цифрова информация и всяка държава член по някакъв начин се опитва да използва ситуацията и да извлече повече изгода за себе си, така че всички накрая да бъдат победители. И да, ръководителите на правителствата единодушно гласуваха някакво предложение, защото приеха, че то ще им помогне в крайна сметка в момента. Но нито комисията, нито пар... съветът ни предоставят е, точна информация с точни цифри, за да знаем какво става точно с е, бюджета и с е, рамката на основата на договора е, и съгласно действащия към момента договор, парламентът би трябвало да има достъп до цялата информация. Така че е, основният момент е да е, ни бъде предоставена информацията. Аз смятам, че вие сте абсолютно прав, като казвате, че трябва отново да напишем едно много ясно писмо в този дух. Действително е скандално отношението на съвета е, към нас, е, след като е, по бюджета се предвижда процедура за съвместно взимане на решения. Естествено, че съветът взима решенията, когато всички държави членки присъстват и участват в гласуването, но инак има двустранни разговори между отделните държави членки и между комисията и отделни държави членки. Но наистина нещата са просто скандални. Основният момент е солидарност. Това е, е което не бива да се забравя. Е, съжалявам много, че е, трябва да прекъсна тази изключително важна и интересна дискусия, но все пак напомням, че в един миг трябва да приключим, защото утре най-късно ще трябва да потегля на пъти. и 10 часа ще бъда с колата по пътищата. Да, благодаря, Инги, но все пак трябва да се дадем сметка, че това не е второстепен въпрос, който обсъждаме. Тоест, мога да говоря извън, така да се каже, дневния ред, казва господин Клюте. Все пак нещо по темата. Това, което ме тревожи е че в медиите в е, Федералната република е, в момента така може да се прочетат много публикации, които приветстват е, заключенията на съвета и решенията, които съветът взе през февруари. А именно това а, ние оспорваме. Така че въпросът е как се информират гражданите за решенията взети от съвета би трябвало да помислим как да е, уравновесим нещата, как да се противопоставим на една информация, която всъщност заблуждава. Нека сега да видим как стоят е, нещата във връзка с бюджета. Когато говорим по принцип е, за бюджета и за многогодишната финансова рамка, трябва да помислим, не трябва ли да ограничим малко продължителността на МФФ, т.е. 5 години, така че периода да съвпада с 5 годишния мандат и легислатурния период на парламента. Когато имаме друг период, да кажем 10 години, 7 години, на практика прекъсваме именно този ритъм на смяна на парламента, а също и на комисията, които имат пет годишен мандат. Благодаря. И така, ние представихме състоянието на нещата до момента, подготовката за водене на преговори, как да се организираме, каква да бъде процедурата. Предлагам сега да преминем към точка 7. Съвместно представене на споразумението за сътрудничество между Комисията и Европейската инвестиционна банка относно реда, условията и процедурите за прилагане на инструмента за поделяне на риска за облигации за финансиране на проекти. Генералният директор Еквин Томас Герасимис е тук. Ник Дженет, който е директор в Европейската инвестиционна банка. Добре дошли на двама ви. Имате думата. Може би господин Жерет първо, но на бързичко. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да представя е, съвместното споразумение за сътрудничество между комисията и ЕИБ относно е, инструмента за поделяне на риска за облигации за финансиране на проекта. За съжаление, аз всъщност замествам титуляра, който днес се разболя. Господин Хоер нямаше възможност да присъства тук. Нещата са свързани с проектните бонове и всички документи, приети от европейските институции. Ясно е, че в момента средствата е, са ограничени. Е, това въжи за всички ви публични средства. Е, възможностите за финансиране на инфраструктура са ограничени и съответно и достъпа до съответните средства е по-ограничен. Така че капиталовия пазар, е, осигурителните е, дружества, е, националните финанси се стремят към инфраструктура, която да е по-дългосрочна, по-устойчива, но това означава на практика да се обединят е, активите на отделните е, институции и източници за финансиране. До този момент обаче това не се е случило. Е, инвестиционните бонове за проекти в областта на зелените технологии и мерки имат затруднения с е, финансирането. И а, е, защо? Защото много трудно а, е, инвеститорите от капиталовия а, пазар взимат решение в полза на а, инвестиции именно в тази сфера. Така че инициативата е, във връзка с е, поделянето на риска за облигации и за финансиране на проекти е да е, оживим именно тази област, да стимулираме инвеститорите да инвестират именно в подобни проекти. Е, между банката и комисията имаше споразумение за тестване на съществуващите инструменти и за това как е, е, и европейския бюджет би могъл да допринесе за финансиране на проектите. Намираме, ще се спра на пилотната фаза, която би трябвало да тества всъщност как точно ще протича поделянето на риска за облигации за финансиране на проекти след 2014 година. 230 милиона са средствата, които към момента смятаме, че ще бъдат отделени от европейския бюджет, но също времено се очаква един ефект на лоста, така че сумата ще нарасне двойно и ще надхвърли половин милиард. И на какво се държи именно този лостов ефект? На факта, че се предвижда един инструмент за поделяне на риска за облигации за финансиране на проекти. Комисията ще е, внесе 230 милиона, ще предостави тези суми като става дума за проекти, в които банката също е готова да инвестира. Портфолиото за споделяне на риска ще предостави средства за мултипли дублициране на средствата отпуснати от комисията. И това мултиплициране на средствата ще работи последния начин. Банката ще издава на базата на определени кредитни линии е, е, съответните е, облигации за финансиране на проекти, които ще бъдат свързани с съответните подписки и те също времено ще бъдат и снабдени с съответната правна законова гаранция. Така че дружествата които ще участват в една подобна структура, ще поемат един балансиран риск. Ето, по този начин ние смятаме, че ще е, стимулираме желанието на дружествата, на участниците на капиталовия пазар да инвестират в определени проекти от миналата година провеждаме пилотната фаза, като сме се концентрирали върху 5 до 10 проекта и в, в случая говорим все пак за един е, по-съществен брой от проекти в Белгия, в Германия, в Обединеното кралство. Като е, през е, третото три месече на тази година смятаме, че ще приключим с пилотната фаза независимо от е, пилотната фаза, още в... Е, е, и това, че тя продължава, ние можем да извадим едни по-ранни предварителни заключения и да кажем, че Мудис, Фич и още две и още една на кредитна агенция S&P смятат, че инструментът ще бъде в състояние да съживи инвестициите в определени съществени области и освен това участниците, акционерите ще могат да предприемат определени действия за уравновесяване на риска. Смята се, че е, повечето ще е, могат да намерят по този начин е, съответното финансиране, от което се нуждаят и същевременно всичко това ще бъде свързано и с съответните лихви и ще допринесе за укрепване на пазара, както и за налагане на е, определени иновативни технологии, които ще бъдат е, тествани в реално време в е, сферата на транспорта, енергетиката, телекомуникациите в цяла Европа ще дадем възможност по този начин на участниците е, в проекта да е, подадат обратна връзка, да бъдат по-активни, когато оценяваме е, проектните облигации и възможностите за финансиране на определени инфраструктурни проекти. Важна е, естествено, и обратната връзка, която ще получим от рейтинговите агенции, но, както ви казах, основната цел е всъщност да постигнем повече конкурентна способност на капиталовия пазар. Благодаря ви. Ние имаме споразумение за сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Това естествено е много важен инструмент е, за поделяне на риска. Е, имаме е, финансов регламент, който е основната част от правното основание сътрудничеството и споразумението за това с Европейската инвестиционна банка се основава най-вече на най-важните разпоредби в финансовия регламент. Но освен това ние имаме и насоки за прилагане на практика на инициативата за проектните облигации, както и други документи, е, прияти във връзка с управлението на подсметките на Европейската инвестиционна банка. Тъй като нямаме достатъчно е, време, няма да се спирам в подробности на основните цели във връзка с е, пилотния проект за проектните облигации. По отношение на управлението на бюджетните средства, мисля, че трябва да добавя, че има две процедури. Както знаете, от една страна финансови средства, които са от бюджета ТНТ, и също времено имаме и определени средства, заделени по линия на ТЕН-Е и ICT. Е, Но, е, що се отнася до е, бюджетните ресурси за 2013 година, трябва да кажем, че действително задълженията за плащане е, бяха изпълнени, но финансовите ресурси едва стигнаха, така че ние търсим и допълнителни финансови източници. Сега а, има едни подсметки за, всяка бюджет, за всеки бюджетен ред. ресурсите са разделени, както знаете, на транспорт, енергетика и така нататък. Много по-сложно изглеждат нещата в действителност. Опитвам се бързо да ги представя и да ги опростя. Но а, предвидени са и буфери, така че да се покриват и евентуални загуби в случаите, в които те не могат да бъдат избегнати. А що се отнася до а, политиката на установяване на значението на определени проекти, на подбора по техните технически характеристики, на оценката им по различни стандарти, критерии, мисля, че това е в крайна сметка в рамките на процедурата за е, допустимост и е, Европейската е, инвестиционна банка в сътрудничество с комисията и с другите компетентни органи определя всъщност критериите, по които ще се взима решението за допустимост. Що се отнася до поделянето на риска, предишният оратор е, заяви вече, че всичко това става на е, базата на е, първата загуба, така да се каже, но 95% от първата загуба се покрива от бюджетните средства, а Европейската инвестиционна банка покрива 5% от общата сума на първа загуба. Така че има един е, така, поделен, но все пак е, отнесен най-вече към бюджетните средства е, риск е, по проекта. Това поне се предвижда за 2014. Има и други разпоредби, е, които са свързани с споразумението, управлението на средствата. Има комисия в която е, има представители на комисията и на Европейската централна банка, е, който ще се е, събира, за да решава е, належащи въпроси, как точно да се е, преодоляват конфликти е, на интереси. Предвиждат се и определени такси във връзка с. Е, реализирани разходи, начина на решения, на взимане на решенията. Що се отнася до популяризирането на този инструмент, ние искаме да го направим видим, ясен, за гражданите в държавите членки, така че сме издали една дипленка, брошури и също времено ще използваме и други е, структури, така че да обхванем колкото е възможно повече сектори и държави членки, а също и подсекторите по отношение на е, информираността на всички заинтересовани. Е, ще се опитаме да постигнем максималното наистина по отношение на е, е, солидното финансово управление. Предвиждаме и съответната отчетност, и мониторинг, и контрол, и одити. Е, Естествено ще информираме е, и парламента е, в рамките и на едни е, временни отчети за 2013 и за 2015 година ще представим междинната оценка за това как действа до този момент инструмента и така. В момента Както ви казах, ние е, провеждаме в реално е, време и при реални условия е, фаза на изпитване, като се опитваме да обхванем по този начин както финансирането по линия на бюджета, така и частните инвестиции. Навсякъде се опитваме в партньорство с Европейската инвестиционна банка да насърчим частните инвеститори да а също и съответните компетентни органи, включително и на национално равнище, да от своя страна да стимулират частните инвеститори. Благодаря ви. Благодаря, господин директор. Благодаря, господин генерален директор, за тази ясна презентация. Ако можем да направим едно сравнение с аеронавтиката, а, с тези доста сложни продукти, ето тук можем да кажем, че се опитваме да разработим един прототип – и сега сме на фазата, при която първият екземпляр, първата летателна машина из, е, по този прототип излиза от е, завода и трябва да се види дали може да полети действително. Нашият инженер е Горан Ферм докладчик. Благодаря, господин председател. Аз бях докладчик по тази тема, разговарях с съвета по пилотната фаза и действително това, което чухме, подчертава и казаното в доклада, е именно, че това е една е, инициатива, която запълва важни пропуски в пазара. По техническите въпроси е, се спазени на нашите важни изисквания, най-важни изисквания. А, мисля, че това въжи и за финансовия регламент, така че проблеми там няма. Имам обаче няколко въпроса за подбора на проектите. За мен това е най-важният въпрос и мисля, че е много важно това да бъде направено, направено правилно, за да можем да подчертаем колко важна е инициативата. на капиталовите пазари има различни интереси. Знаем, че има множество проекти на пазарите, но основната цел на проектните облигации е да бъдат избрани такива проекти, които не могат да бъдат намерени на обичайните финансови пазари проекти, които могат да бъдат финансирани, проекти, които са жизнеспособни, проекти, които са на достатъчно напреднал етап, защото сроковете ще са кратки. Обаче, честно казано, ако проектите са твърде добри, те биха могли да бъдат финансирани на стандартните финансови пазари. Също времено, да, имаме нужда от жизнеспособни проекти – но ако... Но трябва това да са проекти, които няма как да са били финансирани иначе на, на стандартните финансови пазари, но които поради нашата, нашето участие е, вече стават жизнеспособни. Финансирането на инфраструктурата е значително рязано. Е, е, инструментът за свързване на Европа е намален наполовина. И мисля, че тези проекти ще се отразят най-силно на информационните технологии, на дигиталния отрасъл. Именно там съветът иска да уреже най-много. Мисля, че е много важно да докажем а, нещо на скептичните държави членки, а именно това, че една такава инициатива е много важна становищата на рейтинговите агенции са добри аргументи. Какво се прави обаче сега, за да се справим с скептичността на държавите членки? Този тип презентации, като, като тази, която току-що чухме, мисля, трябва да се правят а, и пред съвета, за да се убедят държавите членки колко полезно е всичко това. И тук стигам до третата точка. Комисията в своята презентация посочи управлението на бюджета. от една страна трансевропейските транспортни мрежи, от друга страна информационните и комуникационни технологии. Обаче, ако няма финансиране за два проекта, от едната и от другата сфера, ще трябва да се избере един от тях двата. Обаче, същевременно тук имаме пилотна фаза, която е в три отрасъла в е, транспорта, енергетиката и информационните технологии. Е, ако тръгне проект, е, пилотен проект само в една от тези категории, как можем да докажем ползата на този тип проекти за трите категории? Трябва да имаме възможност да докажем ползата и в трите категории. Това са основните ми е, коментари непосредствено възникнали в момента, иначе по техническите въпроси нямам възражение. Просто е добре така да се подберат проектите, че да има проекти от трите сфери и да се докаже действително пред обществеността, че тези проекти са от полза. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Ан. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за представянето, което получихме. Мисля, че въпросите и аргументите които чухме, е, наистина дават основания да се зададат въпросите, е, зададени от колегата Фарм. Много е важно проектните облигации е, да заместят това, което пазарът не може да представи. Да, добре. Ясно е, че е, вие сте в момента в голямо напрежение. Натискът е голям да се е, приключи с е, пилотната фаза в срок. Пилотната фаза, естествено, е много важна. Но аз е, смятам, че освен спазването на сроковете, би трябвало да се постараем и е, да постигнем съответното качество, т.е. нещата да се направят както трябва. Нещо, което ми направи впечатление е, че вие говорихте за това, че е, доста проекти са в пилотна фаза. Аз е, като се върна от дома, обикновено си представям навсякъде е, асфалтирани пътища. Много ми харесват тези асфалтирани пътища. И също времено, преглеждайки списъка, виждам, че действително хората най-вече посочват магистрали, пътища на първо място. Но от друга страна си мисля, че ние би трябвало да подтикваме и проектите в сферата на ЖП транспорта. Така че оценявайки е, видовете проекти, естествено, много трудно ще намерим понякога инвеститори в, е, на, на пазара. Като че ли е, инвеститори за магистрали и за пътища малко по-трудно се намират. В този смисъл всъщност подчертавам инструмента, който създаваме в момента е, и сме на път да въведем в действие, ще замести много неща, които пазарът не предлага в момента. Е, Доминик Рике има думата сега. Благодаря, госпожа председател. Няма да повтарям казаното, но подкрепяме цяло казаното от колегите относно качеството на проектите и тяхното разнообразие. Искам да поставя въпрос дали става дума за пилотен проект, който ще приключи до края на 2014, който може да бъде оценен Ние ще навлезем а, теоретично в новата финансова рамка и към нея ще се прилагат определени изисквания. И така, какво се случва в края на пилотнията, а, пилотния проект, след като се направят оценките, дали комисията и ЕИП ще извършат тази оценка, колко време ще отнеме, по каква процедура, дали ще бъдат представени данните пред парламента, дали това, което е започнато като пилотен проект, ще може да се реализира и в бъдеще. Така че имаме голяма въпросителна колко време ще отнеме оценката, как ще се извърши и какво ще се направи с заключенията от оценката. В края на пилотния проект няма да има финансови инструменти от този тип. Дали ще започне да се захранва системата за проекти, дали това трябва да стане авансово, по какъв начин европейските институции ще реагират по отношение на този инструмент в бъдеще. Това не беше казано. Вторият ми въпрос за ефекта на лоста. дали ще може да се дефинира проектните облигации от един момент нататък да не са оправдани. Дали трябва този ефект на лост да е прекалено висок 3-4 пъти за някой недостатъчно стабилен, доста слаб проект. И ако имате твърде високо изискване за ефект на лосто, това ще означава, че частния пазар не би могъл да финансира съответният проект. И може ли да се каже от кой момент нататък даден инструмент е добър и от кой момент нататък той е по-добре да не бъде прилаган на пазара? Благодаря. Не виждам други заявки за изказване, но все пак има, Георан. Само още едно нещо. Ан говори за това, че е, нещата се концентрират най-вече върху пътищата и магистралите. Но географското съсредоточаване върху Германия, Белгия, Обединеното кралство също ми прави впечатление. Ние всъщност бихме желали да има един географски баланс, да не се концентрират нещата единствено върху две-три държави. Председателката, госпожа Халк, да, в момента наистина вече не виждам други заявки за изказвания и така Европейската инвестиционна банка и комисията биха могли да ни отговарят на въпросите. Защо само един проект, е, да кажем, е, енергетика или е, информационни и комуникационни технологии. Защо само е, пътища, защо само е, 3-4 държави в Западна Европа и какво ще се случи след пилотната фаза, а също и какъв е размера на така наречения ефект на лоста. Кой от двамата ще отговори? От страна на комисията ще започна от последният въпрос. Какво ще се случи след пилотната фаза? Като част от пилотният етап, ние осъществяваме междинна оценка в края на 2013 година и цялостна оценка, която ще бъде осъществена в края на 2014 година. Затова в допълнение към отчетите ни тук пред вас, ще имаме външна оценка, както на междинния етап, така и окончателна оценка. Позицията на комисията към момента е, че трябва да продължим инициативата за проектните облигации в новата многодишна финансова рамка. Така че аз считам, че след 2014 ще има такава инициатива и окончателната оценка в края на 2014 година ще трябва да доведе до известни корекции относно поетите ангажименти за финансиране на секторно или друго ниво. Това, което забелязваме до сега и това, което получаваме като обратна информация от пазара, ни кара да считаме, че ще бъде контрапродуктивно да бъдем изправени пред ситуация, така както беше казано тук, че правим нещо една година, спираме за две години, след което се опитваме да започнем отново. И така аз отивам към един от първите въпроса, който беше повдигнат за нуждата от финансирането на проекти, които не могат да се финансират от пазари, които могат да покажат, че имат добавена стойност. Тук понятието добавена стойност е изключително важно от гледна точка на комисията и ние настояваме а, да има такава стойност, но тук а, виждането е малко по-различно, отколкото при грантовете. Имаме проекти, които се нуждаят от финансиране. Анализът ни показва, че няма достатъчно средства, които могат да бъдат осигурени чрез заеми от банките. И затова логиката на намесата в случая е да гарантираме, че чрез нашата намеса ще можем да накараме инвеститорите на капиталовите пазари, застрахователни компании, пенсионни фондове да финансират подобни проекти, да привлечем инвеститори, които иначе не биха проявили интерес. Затова в случаят има интересен анализ, който може да бъде направен. Ние се опитваме да използваме инициативата за проектните облигации, за да привлечем нови типове инвеститори в европейската институт, инфраструктура, т.е. ние не го правим сами, ние търсим а, нови а, партньори. Ние а, правим само неща, които никой друг не може да направи. Ние се наместваме в случая, за да привлечем частни ресурси, които са различни от тези, които се получават чрез банките. Това е много важно, тъй като се опитваме да убедим застрахователните дружества, пенсионните фондове вътре извън Европа да се ангажират. Но това е трудно, ако им кажем, че имаме само няколко проекта тази година, след две год... следващите две години няма да имаме нищо, което да финансирате в Европа и след 2016 ще видим какво ще се случи. Необходимо е да има последователност защото в противен случай ще е трудно да се убедят инвеститорите, които не инвестират към момента в е, европейски инфраструктурни проекти, да дойдат и да запълнят празнината. От гледна точка на комисията ние считаме, че тази последователност е изключително важна. Относно секторното и географско разпределение. Комисията счита, че е изключително важно да имаме възможно най-широко секторно и географско покритие, за това в сътрудничеството, в споразумението за сътрудничество ние предлагаме сериозни стимули на ЕИБ да осигурява финансиране за различни сектори, за различни географски региони. В противен случай те няма да могат да покрият разходите си, така че има силни стимули. От друга страна, важно е да се има предвид, че през тази година ще реализираме пилотните проекти, които могат да бъдат финансирани. Това са проекти, които трябваше да стартират преди известно време, но трябваше да се мине през процедурата на обществени поръчки, на извършване на ОВОС, така че знаете, че след 6 месеца едва може да се премини към финансиране. Затова сега събраните проекти за периода на, пилотните проекти вече е изминал и се дефинира от общата економическа среда, която към момента е доста сложна. Ние правим възможното да насърчим, както и да притискаме ЕИП да работи по отношение на проектните облигации. Подтвърждавам, че се чувствам и насърчен и леко притиснат. Това е нещо, в което мога да ви уверя. Във връзка с... Единственото нещо, което мога да добавя на подроб... към подробния отговор на господин Томас е, че не трябва да подценяваме трудността на това, което се опитваме да постигнем. Това, което се опитваме да постигнем е създаване на цял нов вид активи в Европа. И то в рамките на ограниченията на съществуващия финансов пазар. Това е един инструмент, който е свързан и с търсенето, защото а, в крайна сметка е свързан с предложенията, финансовите анализи, а, кредитните агенции, а, агенциите за кредитен рейтинг, така че а, всичко това ще зависи от информацията, която предоставяме на финансовите институции. Мисля, че действително е следната. Значението на тази, този пилотен етап е, че момента има институции, които се държат а, предпазливо спрямо този нов тип активи. И ако искаме възможно най-бързо да задействаме възможно най-много пилотни проекти, ще за, за да демонстрираме, че работи технологията, а, че работи добре и правната рамка и така нататък, можем да го направим сега, в тази пилотна фаза. И по-нататък вече ще има много повече проекти. И ако ми дадете още съвсем малко време, нека да повтори отново най-важното казано от господин Томас. Опитваме се да насърчим спонсорите, общественият трасъл, финансовите институции, пенсионните фондове да работят по по-различен начин и ако искаме това да се постигне, трябва да а, дадем една перспектива а, за по-напред в бъдещето, а, защото не можем просто е така да кажем, сега това е пилотен проект, оттам нататък ще видим. А, в крайна сметка тези застрахователни фирми са създали специални екипи, за да могат да се справят с този нов вид активи. Не можем да ги караме да чакат. Uh, Благодаря ви. Наистина е изключително интересно и вълнуващо всичко това. Тъй като бихме желали всъщност на практика да се конкурираме с финансовите пазари и да направим пенсионните фондове, осигурителните фондове по атрактивни, така че там да се инвестира. Както знаете, хората не получават много за своите вложения в момента на финансовите пазари като лихви. Всичко това, което казвате за проектите, които за сега сте включили, действително показва, че от дълго време мислите и е, имате предвид и едни по-дълги срокове. Когато става дума за пътища, за магистрали, знаем е, колко е трудно да се съберат всички разрешителни, е, след като преминат всички изпитания и тестове. И така, благодаря ви още веднъж и за това представяне и за това, че Европейската инвестиционна банка се чувства а, и окоръжена, не само така попритисната в момента. Много ви благодарим и за това, че се съгласихте, макар и в един твърде кратък срок, да дойдете и да представите новия инструмент тук. И ако тръгвате веднага за дома, желая ви добър път. И така, ние сега трябва да поговорим и за мандата за преговори, и за екипа при преговорите. Започвам веднага. Да, има ли нещо, което искате да добавите? Благодаря ви. Гласувахме основните насоки за бюджетната процедура миналата седмица. Вероятно си спомняте, че те ще бъдат гласувани, разбира се, и в пленарна зала. Ние знаете, че гласувахме доста важни елементи, които ще бъдат разисквани и по време на тристадната среща с съвета. Връзката с бюджет 2014, с МВФ, господин Реки вече спомена за това и тази връзка е много важна. Трябва да знаем каква е основата, на която е стъпила Европейската комисия, що се отнася до определенето на бюджета за 2014 година. Това е посочено в проекта доклада. Също на следващо място за плащанията и проблемите, които изпитваме с а, не покритите поети задължения и прехвърлянето на неизплатени задължения от една година на следваща, за следващата година. 2014 може да се окажем с неизпълнени ангажименти за 2014 година, които трябва да бъдат разплатени. Ние призоваваме съветът и комисията да е разгледат в работна група развитието на нещата през годината, за да имаме една по-добра процедура, отколкото през предходните години и да започнем да решаваме този проблем по по-реалистичен начин. Освен това, трябва да имаме предвид и политическите ни приоритети. Те са свързани с стратегията 2020. Освен това, съветът също излезе с основни насоки. Там също се говори за растеж, говори се за мерки за бюджетни ограничения и прочие. През март, на 19 марта е предвидена тристранна среща някои от нещата, които споменах тук, които фигурират в основните ни насоки, се отнасят е, и до работата по отношение на плащанията и на неизплатените задължения. Необходимо е да обсъдим как да процедираме при годишната бюджетна процедура. Това, на което бяхме свидетели през предходните години, не беше много добро. Обикновено всичко се случваше в последната минута преди гласуването. Ние трябва да видим по какъв начин да водим преговорите с съвета, да имаме една истинска дискусия, една по-подробна дискусия на по-ранен етап. И според мен именно това трябва да направим по време на тристранната среща. И така ние договорихме тези основни насоки. Те ще бъдат гласувани в пленарна зала, съгласно процедурата. Ще се проведе тристранната среща на 19 март, след което комисията ще представи проекто бюджета в края на месец април. Те заявиха, че ще представят този бюджет в седмица, когато парламентът не заседава, защото имаме традиция комисията да дойде да ни представи проекто бюджета, за да имаме възможност да поставим въпроси. И считам, че комисията трябва да преосмисли графика и да предложи друга дата, за да може парламентът да е тук и комисията да може да се събере. Мисля, че комисията вече е помислила за датата, тъй като Ани Йенсен изрази известни съмнения. Освен това трябва да се посочи правното основание. Защо точно бюджетен ред по бюджетен ред трябва да се разглежда всичко? за 2014 година. Ей да има думата сега. Виждам, че друг е, не желая да вземе думата. Благодаря. Госпожа Янсен е, вече каза, че в е, комисията всъщност сме разгледали всичко това, което сега ще трябва да се реши и в пленарна зала. А как точно ще изглежда проекто бюджета и какви ще бъдат конкретните цифри в него, конкретните числа? Това е все още голямата неизвестна величина. Стана ясно за това, че трябваше да има различни размествания, е, трябваше да прехвърляме суми. Е, нещата са сложни. Е, споразумяхме се по някакъв начин с е, политическите групи, но ще видим през март какво ще се случи. След това през април или... не знае кога ще бъде новата дата. Доминик има думата. Само един въпрос. Не се знае нито кога, нито как ще представи комисията своя проект бюджет. Целта на заседанието на триалога е да се е, вземе решение по въпроса какво. Извинете, каква е целта? Не мога да разбера точно какво ще се обсъжда на това заседание на триолога, при положение, че нямаме никаква яснота по предложението на комисията. В обичайната, нормалната бюджетна процедура винаги е така. Първо започваме с трилог с съвета, след това се представя проекта. Но винаги до сега сме провеждали трилог, да. Как точно да се изразя? Докладчиците така, поясняват какви са техните мандати, е, ние, какви са насоките дадени им от парламента и е, съвета казва да, добре, ще работим на основата на тези насоки и след това си правят каквото си искат. Но, е, знаем ли е, дали този път е, така ще се процедира или по друг начин? Все пак, те да скаже, сме умерени оптимисти. Може би съветът ще бъде съгласен да обсъжда с нас на основата на нашите насоки и принципи как точно ще изглежда бюджета. Ние не знаем до този момент какъв е, какви са насоките на съвета. Комисията не знае как точно да процедура, процедира на, при тези преговори в рамките на трилога. Иначе всъщност комисията е единствената, която по някакъв начин е направила своите изчисления и има някаква по-точна представа за конкретните числа. Но все пак трябва да имаме някакъв времеви хоризонт. Кога, в крайна сметка, ще получим този проект бюджет? Нека да ви кажа, че аз лично бих препоръчал на комисията изобщо да не се пита какво е правното основание за приемане на бюджета, а просто да възприеме това, което ние и предлагаме като правно основание. Защото инак споровете ще се протечат безкрайно дълго и никога няма да вържем бюджета. Така че правното основание при нас вече е проверено хиляда пъти. Така и така няма да има значение какво е правното основание, ако аз предложа бюджета за 2014, чак другата или по-другата година. Това е положението. Благодаря, госпожо председател. Само няколко коментара. Да, трилогът винаги е започвал преди представянето на проекто бюджета от комисията. Като идеята е, че съветът и парламентът приемат ни насоки за бюджета, в случая 2014 година. Комисията подготвяйки е, проекто бюджета, който ще представи, е, има предвид, взима под внимание насоките е, за парламента и за съвета. Естествено, комисията също има е, свои виждания по въпроса и е направила своите е, изчисления, подготвяйки се за проекто бюджета, но е, взима под внимание и насоките на парламент и съвет. И освен това, как точно във времето ще разпределим процедурата за приемане на бюджета 2014 година, така че на всеки от участващите да може да предвиди по някакъв начин съответните стъпки за себе си има съвсем а, ясно определен график в договора. А, срокът, в който комисията трябва да представи проекто бюджета, е уточнен в договора и комисията ще го спази. Нещата са от наша гледна точка съвсем прагматични, естествено във връзка с подготовката на проекто бюджета. Що се отнася до първоначалния график, малко сме позакъсняли с няколко седмици, но има има една обща позиция по отношение на многогодишната финансова рамка. Както знаете, единодушно бе взето решението в съвета, така че естествено по отношение на подготовката на проекто бюджета трябва да се има предвид и това в този случай. Благодаря ви. Да, добре, ама ако ние получим проекто бюджета едва на 1 септември, дори и при, така да се каже, едни е, удължени правни основания, ще бъдем е, твърде затруднени. Но, както обикновено, е, ще чакаме да ни изненадате. Движим се така и така винаги върху някаква хлъзгава почва, е, няма да кажа съвсем е, е, опасна и мръсна, но хлъзгава при всички положения и трябва да внимаваме да не се срутим. И така, ако личните разговори или не официалните разговори са приключили. Приканвам докладчика по сградния фонд да ни каже сега какво мисли по своята тема. И така. След като говорихме много дълго за многогодишната финансова рамка и така нататък, ще се спра на някои по-простички неща. Става дума за две сгради. Едната сграда е така да се каже сграда, е, в която ще трябва е, да се спасим. Тя не е далеч от тук. Е, сградата изисква по-малко ремонт, но все пак ще трябва да се ремонтира. Това означава, че хората, които сега работят в нея, ще трябва да отидат някъде другаде. Освен това, във втория случай, при втората сграда, става дума за това, че ние желаем при следващия легислатурен период депутатите да имат по-добри условия за работа. От средата на 2014 година се предвиждаше нова сграда, но сградата Трибел всъщност ще бъде готова и на разположение едва през 2017 година. Така че няма да можем да преместим част от депутатите там. И по тази причина едната сграда, така да се каже, се предвижда като преходен временен вариант от една страна комисията бе е, преди това е, наела една сграда, е, но е, условията за наемане са доста по-лоши, отколкото това, което намираме в другата сграда. Става дума за 720 квадратни метра на етаж, като общо квадратурата е 38 хиляди, а са етажите, които са над земята и под земята вече има архиви, гаражи и така нататък и там приблизително площа е също толкова. Освен това имаме един 12 годишен договор за ползване, като годишно по индекса за 2014 година. Е, аз просто не съм изчислявала всички потенциални повишения на индекса във връзка и с инфлацията. Но 7,6 милиона годишно съгласно индекса ще трябва да плащаме и при това положение така, общите разходи ще се намаляват именно с тези 7,6 милиона годишно. На квадрат метър цената вече е доста по- приемлива. Не е вече приблизително 300 евро на квадратен метър, както беше преди 3 години, а около 200 евро на квадратен метър, така че това отговаря общо заето на пазарните условия в момента. Защо правим именно договор за ползване? Защото по този начин можем да си спестим други разходи в случаите на сключване на договор за отдаване под найем или под аренда или нещо такова, което ни позволява по този начин да си спестим и допълнителни разходи, които се плащат на общината и така нататък. От гледна точка на азбеста, азбест се казва, че в сградата няма. Извършени са проверки, и е, до този момент обаче ние все още не можем, така да се каже, да дадем една а, твърда оценка за или не. Да, добре, казва председателката. Значи ние продължаваме да настояваме, че все още нямаме оформена позиция, нямаме мнение. Не, мнение имаме, но няма да го кажем. Да. В случай, че е, ни се предоставят през следващите е, дни съответните данни, от които се нуждаем, малко по-подробна информация, ние ще можем вече да пристъпим и към формиране на официалната позиция. Но за сега още изчакваме тези данни и след това вече ще видим как ще решим нещата. Добре, е, благодаря на докладчика, казва Юта Халк. А сега, е, преди да благодаря на всички да ви пожелая и приятна вечер и добър път. Искам да ви кажа, че и следващият понеделник, идната седмица, ще имаме отново заседание на комисията, но преди официалното заседание е, се предвиждаше заседание на координаторите. Във всеки случай координаторите междувременно днес решиха, че не е необходимо другата седмица да заседават, така че това заседание на координаторите се отлага и следващото заседание ще бъде в Страсбург последващата седмица. И така, желая ви всичко добро до следващата седмица заседание на бюджетната комисия в 15 часа понеделник.